Cieszę się, że Добре дошли, дами и господа. Много се радвам, че можем да проминем към следващата точка от дневния ред, а именно въпрос към съвета, който изисква устен отговор, а именно за смъртното наказание. Искам сега да помоля докладчика да вземе думата, нашия докладчик от Европейския парламент а именно това госпожа Елена Валенсиано. Имате думата. Благодаря господин президент. На 10 октомври ще отбелязваме Международния ден срещу смъртното наказание и това е една възможност на Европейския съюз да затвърди ролята си в борбата срещу налагането на смъртно ситуация. Каква е ситуацията сега? Има някои насърчителни новини, но и доста лоши новини. Ще започна с лошите страни. В 58 държави в света все още има смъртно наказание в тяхното законодателство. В 22 от тях са извършвани екзекуции през 2014 година има също така прекален, гол, прекалено голям брой екзекутирани. Китай и Виетнам, те са важни държави, не споделят данни за броя на екзекутираните. Те крият информация, която ние трябва да изискваме от тях, защото липсата на данни за Китай а, пречи на усилията, на статистическите усилия да оценим смъртното наказание в глобален мащаб. Трябва да изискаме от държави, с които сме в важни отношения, да ни предоставят данни за броя екзекутирани лица. Общия брой на изпълнените смъртни заказания в 2004 година са 20% в сравнение с други години в някои държави, обаче има увеличение. Това 20% е намаление в сравнение с преди, предишната година. 2089 екзекуции е имало в Иран, 230 в Саудитска Арабия. И най-големия ни съюзник, Съединените щати, също така е началните места. 35 души там са били екзекутирани в същата година. Така че 607 души са били екзекутирани в 14 година в също така са били екзекутирани хора с умствени, интелектуални, физически увреждания. Във втората част на изказването си ще се съсредоточа върху това, което ние говорим, за което ние наричаме глобалния коридор на смъртта смъртната всъщност смъртната килия. Това са хората, които са в единочки, в смъртните. Има повече от 30% увеличаване на хората, които са били осъдени на смъртно наказание в сравнение с 13-та година. 231 в Пакистан, в Бангладеш 132, в Египет и в Нигерия са отбелязали голямо увеличение в смъртните присъди и нашия съюзник в Съединените щати е осъдил на смърт 72 души. В целия свят повече от 19 000 души са били осъдени на смърт до 2014 година, над 8 000 в Пакистан, която се е съгласила с мораториума. Обсъдихме в нашата комисия в Европейския парламент този проблем. Искам да зная, искаме да знаем какви мерки предприема Европейския съюз, за да а, засили кампанията за премахването на смъртното а, наказание, особено в държави, в които има смъртно наказание. Искаме да знаем до каква степен можем да постигнем напредък, до каква степен сме готови да жертваме преговорите си с някои държави, за да постигнем тази цел. Някои държави са много различни от нас, но други са сходни и те споделят нашите ценности. Аз мисля, че би било легитимно и законно за нас ние да искаме намаляването и премахването на смъртното намаляване, когато водим, например, преговорите по ТПТИ. Трябва да има и глобален ангажимент също по отношение на трети страни. Благодаря. Приемате ли синя карта от господин Коменик? От господин Корвин Мике. Честно казано, мисля, че по-добре ще бъде да продължим с дебата. Благодаря. А сега от от Европейския съвет, министър Никола Шмидт. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, благодаря за този много важен, ключов въпрос, защото премахването на смъртното наказание е в самото сърце на нашите европейски ценности. Никоя държава не може да решава как въпроса с живота и смъртта на своите граждани. Тъй като ние вярваме в справедливо и необходимо наказание. И никога не трябва да забравяме целта за рехабилитация. Това са думите на, на папа Франциск пред Американският конгрес. От 1993 година Отказът от смъртно наказание е част от общностното право. Този отказ е част от нас самите. И за това този дебат се води само няколко дни преди 10 октомври, Световният Световния ден за премахване на смъртното наказание. Това е кауза, за която се струва да се борим. Не трябва да забравяме нашата собствена история. Още през 1970 година имаше изпълнение на смъртни наказания, екзекуции в Западна Европа. В една от големите страни президентът социалист премахна смъртно наказание през 1882 година. Зад Железната завеса смъртни присъди се изпълняваха до края на 80-те години. Днес Европейския съюз е 100% свободен от смъртно наказание. Вече няма такива в Европейския съюз. Това е промяна, която, с която може да се гордеем. Не трябва да си повим да повдигаме въпроса за премахването на смъртното наказание като част от нашата външна политика. Това трябва да бъде краягален камък на нашата външна политика. Преди 10 години само 59 страни бяха изцяло премахнали смъртното наказание. Сега те са 101. Преди 10 години 41 страни изпълняваха екзекуции. През 2014 година техния брой намаля до 22. Много силно намаля, но все още те са много. В много страни е, на практика е премахнато смъртното наказание. В други страни е стеснена територията на смърт, присъдите за смъртно наказание. В много страни смъртно наказание е премахнато на практика или чрез закон. Но, но и в 2015 година хиляди души бяха, са били екзекутирани или осъдени на смърт, хиляди чакат смъртното им наказание да бъде изпълнено. Броят на смъртите на присъди от 2013 до 2014 година се увеличи. Вие го споменахте, госпожо докладчик. Премахването на смъртното наказание в целия свят изисква политическа воля и усърдна работа. Смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, е особено жесток пример. Законът е ясен. Престъпленията, свързани с наркотици, не са сред най-сериозните, за които може да се предпише смъртно наказание. За жалост, много страни в Азия все още прилагат смъртно наказание за подобни престъпления, включително като а, задължително а, смъртно наказание. 75% от 660-те изпълнени смъртни наказания в Иран са свързани с престъпления, свързани с наркотици. В по-малка степен същото въжи и за Саудитска Арабия. Но това не е единственото, което ни безпокои. Смъртното наказание се прилага все още за престъпления, които не са в категорията на най-сериозните престъпления. Економически престъпления, сексуални отношения, вероотстъпничество и така нататък. Въпреки изричните препоръки на закона в някои страни се осъждат и дори екзекутират непълнолетни или хора, които са с непълноценни психически. Много от смъртните наказания са резултат от процеси, които не са били справедливи. В някои страни се прилагат жестоки начини на екзекуции, като обезглавяване, или пък не се уведомяват семействата на екзекутираните преди изпълнението на присъдата. Господин председател, несъмнено Европейския съюз е начало в борбата за премахването на смъртното наказание. Затова ние имаме много ясни, ефективни насоки. Борбата срещу смъртното наказание е един от нашите главни приоритети – в борбата за опазване на правата на човека и демокрация, прияти, насоки прияти юли миналата година. А, юли тази година. Трябва да използваме всички дипломатически средства, за да се борим за премахване на смъртно наказание в целия свят. Трябва да продължим продължаващото използване на смъртното наказание в някои страни, и то някои от тях съседни на нам, Иран, Ирак, Саудитска Арабия, Пакистан, Индонезия, Белорус, Египет, Япония, Сингапур, Виетнам и Съединените Американски щати. На тях трябва да се обърне особено специално внимание. Повече от 30 присъди, в 30 са издадени а, а, присъди, които противоречат на нашите насоки в това отношение. Ние трябва да бъдем енергичен защитник на премахването на смъртно наказание в целия свят. Но трябва да кажем, че Европейския съюз не винаги а, е така активен в своята борба, както би трябвало да бъде. Осъждането е, е правилно, но то не е достатъчно. Няма альтернатива а, от за преговорите, разговорите с онези, които не споделят нашите възгледи по този въпрос. Това е най-ефективният начин за постигане на премахването на смъртното наказание. Затова ние интензифицираме диалога си с подобни страни на всички равнища. Засилваме усилията си, особено в страните, в които има увеличаване на броя на смъртните присъди и екзекуциите като настояваме за мораториум. По отделни страни премахването на смъртното наказание във всички страни, които го практикуват, трябва да бъде наш главен приоритет. В рамките на диалога за права, човешките права, този въпрос трябва винаги да бъде на дневен ред, дори когато разговаряме с страни като САЩ и Япония. Искам да ви уверя, дами и господа, че въпроса за смъртното наказание е повдиган от нас с всички наши събеседници. С Пакистан, Иран, Саудитска Арабия, но също така и други страни. И много ясно заявяваме, че смъртното наказание не може да бъде инструмент за борбата с престъпността, тероризма. двустранните ни отношения не са единственият форум, на който се повдигат тези въпроси. Ние също така използваме и регионалните си връзки. Например, в Африка има най-голяма концентрация на страни, които на практика са премахнали смъртното наказание. И за това ние активно подкрепяме неодавните стъпки на Африканския съюз за добавяне на допълнителен протокол към Африканската карта за правата на човека. Водим регионална кампания и в Азия, за да можем да стимулираме публичен дебат по този въпрос. Европейския съюз работи активно по време на Общото събрание на ООН за приемане на мораториум върху изпълненията на смъртните присъди. Мораториума бе прият през декември 2014 година с 117 гласа безпредседентно мнозинство в ООН и с 95 спонсори. Необходимо е обаче да изграждаме партньорства в целия свят, за да успеем. И успехът на мораториумът върху стръпното смъртно наказание показва, че ние не сме сами в тази борба. Господин председател, искам да използвам тези възможности да изразя моята благодарност към Европейският парламент а, за неговата неуморна работа за тази кауза. Това е изразено в редица а, многобройни резолюции и в изказванията на представители на различни страни, които не се боят да повдигнат въпроса за смъртното наказание и екзекуциите, дори с най-деликат, при най-деликатните преговори. Световен мораториум за, върху смъртното наказание е в основата на нашата външна политика. Това е една от основните ценности на Европейския съюз. Ще продължим да работим с нашите партньори за да живеем в свят, в който никоя държава не може да разполага с живота на своите граждани. Благодаря, господин министър. Искам да ви уведомя, че членовете на парламентът не могат да използват синя карта спрямо а, изявленията на съвета. Сега преминаваме към изказванията на политическите групи. Първо ще дам думата на господин Ларс Актасон от името на ЕНП. Благодаря. В докладите на, на Amnesty International се казва, че най-много смъртни присъди са изпълнени в комунистически Китай, след това Иран и Саудитска Арабия като в Саудитска Арабия екзекуцията е единствената форма на обществено забавление, наред с футбола обществено зрелище. Там това става обикновено чрез разпъване на кръст или обезглавяване пред очите на хората. Наистина говорим за варварство. Нека да се попитаме дали не опростяваме въпроса за смъртното наказание като казваме, че не бива само да го осъждаме. Защото всъщност става въпрос за зачитане на човешкото достоинство. В християнската култура онези, които грешат, биват наказвани, но им се дава възможност и да се рехабилитират, докато смъртното наказание не дава тази възможност. То нарушава принципа за основното човешко право на а, живот. 13-я Международен ден срещу смъртното наказание предстои през октомври. Затова сега е момента дебело да подчертаем ценностите на Европейския съюз и върховенството на човешкото достоинство. Благодаря от името на групата на социалистите и демократите Пьер Антонио Панцери. Благодаря, господин председател. Смъртното насезание е най- нехуманното и деградиращо наказание в съвременната наказателна, наказателно-правна система. Много държави го оправдават, като казват, че то е предотвратява а, престъпления, особено свързани с наркотиците. Това може би в някои държави се подкрепя от общественото мнение. Много хора твърдят, че премахването на смъртното наказание води до по-висока престъпност, но проучвания и Канада противоречат на това. От премахването на смъртното наказание е, е, престъпността е намаляла 40%. Това е най-тежкото наказание, което обществото може да наложи на отделния човек престъпниците, които са извършили престъпление, за което се изисква смъртно наказание, вече нямат никакви е, скруполи да извършат други престъпления, защото те така и така ще бъдат наказани. и Те могат да убият, например, и свидетели. също така Индонезия, Саудитска Арабия, Китай, Малайзия и Сингапур прилагат смъртното наказание, включително за свързани с наркотици, престъпления свързани с наркотици. Политиката трябва да покаже своята ръководна роля и да обясни на хората, които са убедени, че една държава не би трябвало да прави това. Amnesty International твърди, че подкрепата за смъртната, смъртното наказание е резултат на желанието на хората да се намали престъпността. Пожертването на няколко живота не може също така да бъде довод за намаляване на разходи. Растящото население на местата за лишаване от свобода също не може да се цитира като довод, дори всички те да бъдат избити, това няма да повлияе на престъпността. Европейски съюз трябва да провежда политика, за да може то да бъде премахнато навсякъде. Благодаря, господин Пацери, от името на групата на ЕКР. Марк Дек Месер. Благодаря, дами и господа. Всяка изпълнена смъртна присъда е поражение за цялото човечество. Поражение за човешкия род. Това е провал за, на нашите усилия за справедливо правосъдие. Наистина, броят на смъртите наказания намалява. Независимо от това, още сме далеч от премахване на смъртното наказание в световен мащаб. Много често цифрите се крият, но знаем, че само в Иран над 600 души са били екзекутирани през първата половина на годината и то за несериозни престъпления, като прелюбодействие или е, трафик на наркотици. А приветствам факта, че моето федерално правителство призова Комисията за правата на човека към, към ООН да, при, да работи за премахване на смъртно наказание в целия свят. И ако трябва да Европейския парламент да подкрепи усилията на ООН. Сега Патриц Басречия. Благодаря, господин председател. Смъртното наказание е признак за варварство, казваше Виктор Юго. Европейския съюз се ориентира според своите ценности и те трябва да бъдат ключа към премахването на смъртно наказание в целия свят. Не можем да толерираме такова варварство. Е, в навечерието на деня срещу смъртното наказание трябва да излъчим сигнал към страните, които през 2013 и 2014 година са изпълнили толкова смъртни наказания. Немислимо е да се допусне връщането на смъртното наказание в която и да било европейска страна. Премахването на наказанието наказанието в света не е глобална задача. Не можем да се справим. Трябва да се а, споразумеем с САЩ и да работим заедно. Според Amnesty International, Китай, Саудитска Арабия и Иран водят посмъртни наказания. В Саудитска Арабия те се, смъртното наказание се провежда като зрелище. 14 годишно момче е осъдено на смърт и обезглавено пред очите на тълбата така нареченото умереното правителство в Саудитска Арабия е, е миналата година, е, миналата година в един период е екзекутирал по трима души на ден. Има хора, които се намират в затвора, защото са участвали в социални мрежи и са окарикатурявали екзекуциите в Иран и нарушаването на човешките права там. Така че си струва да положим усилия да се борим срещу най-жестоката форма на варварство. Благодаря. Сега от името на ГУЕ госпожа Мари Кристин Вержия, минута и половина. Благодаря, господин председател. Никой акт не е по-варварски от смъртното наказание, независимо от това как се изпълнява това. Това е една борба, която е по-актуална от всякога. Съединените щати задача за хората, които се борят за демокрация. Държавите, които се приеха мораториум, всъщност са спрели временно екзекуциите. Следователно, е, увеличава се броя на смъртните е, наказания в Иран. Е, борбата срещу наркотиците е свързана с намаляването. В, има държави, които налагат смъртно наказание за свързани. Както каза а, Виктор Орбан през май, също така и сред нас има хора, които издигат глас. Трябва след, да следим европейските програми да не а, финансират подобна варварска практика. Трябва да бъдем бдителни. Благодаря, госпожо депутат. От името на групата на Зелението, Барбара Лохбилер. Благодаря, господин председател. Смъртното наказание не е удачен отговор на престъпността и убийствата. Тя представля... То представлява просто отмъщение, а не справедливост. Това е принципът, върху който Европейският съюз трябва да настоява в целия свят за отмяната на смъртното наказание. До сега сме имали успех. 101 страни са го премахнали напълно в законодателството си, а 33 го имат в законодателството, но са прекратили смъртните наказания. Седем държави, за съжаление, през 2014 година са възобновили изпълнението на смъртните наказания. Според международното право може да се налага смъртно наказание при углавни престъпления, но, например, в Китай, Араб, Иран и Саудитска Арабия това наказание се налага заради престъпления, свързани с наркотици. Европейския съюз се бори против смъртното наказание наказание, но същевременно държави членки, самия Европейски съюз финансира бюрото на ООН за борба с наркотиците и свързаните с наркотици престъпления, т.е. косвено участва в реализацията на такива програми в тези страни. Европейският съюз е длъжен да съблюдава стандартите за спадване на човешките права в рамките на всички финансирани от него програми за борба с наркотиците. Защото премахването на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, е изключително важно. Благодаря на госпожа Лохбихлер. Приемате ли синя карта от господин Короникер? Uh, Предпочитам да, продължим с дебата. И благодаря сега от името на групата FTD е, Джонатан Арнолд за една минута. Благодаря, господин е, председател. Не съм привърженик на смъртното наказание, но съм привърженик на демокрацията. Чухме тук възгледите за смъртното наказание и аз ги споделям. Но бих искал, ако попитам моите избиратели, те какво мислят по този въпрос, мненията ще бъдат доста разнообразни. И много хора смятат, че предомишленето убийство трябва да се наказва с смъртно наказание. Ако трябва да осъдим а, с, това, което става в Саудитска Арабия, не защото прилагат смъртното наказание, а това е тяхно суверенно право, но поради несправедливостта, която цели там. Но, мисля, че а, не трябва да се политизира въпроса, като се налага един възглед по въпроса. Е, като смятаме, че нашето виждане е единственото валидно. Приемате ли е, синя карта от вашият колега Билетович? Имате думата за въпрос. Аз обикновено съм съгласен с колегата по много въпроси. Питам се дали той ще се съгласи, че някои престъпления могат, може да им, се, да им прости само Господ. Но а, а, приматът на демокрацията е най-важният фактор – за всяка страна и за всеки политик. И ако една страна с референдум реши да възстанови смъртното наказание, това демократично решение трябва да бъде уважавано от всички демократи. Вярвам в принципът на демокрацията и ако народът на една страна иска възстановяването на смъртното наказание, ще трябва да приема това. Но се надявам също това, вие да приемете че аз не вярвам, че ние можем а, да, се, да вярваме, че държавите винаги ще взимат правилното решение по отношение на живота и, правилното решение по отношение на живота и смъртта. Следващия оратор е Тереза Комодини, Хакия, минута и половина. Малта. Благодаря, господин председател. Премахването на смъртното наказание е изключително важно за защита на човешкото достоинство и на човешките права. Нека да бъдем ясни. Когато говорим за премахването на смъртното наказание, не казваме, че трябва да останат безнаказани престъпленията. Наказанията трябва да бъдат съразмерни с престъплението. Не можем да толерираме налагането на на наказание, което само по себе си е нарушаване на правата на човека. Когато разгледаме уязвимите лица, непълнолетни лица, които в някои държави са, подлежат на смъртно наказание, тогава Европейският съюз трябва да покаже по-силна ангажираност за премахването на смъртта, наказание. Добре, институциите да действат съвместно, но е нужен по-силен ангажимент на засилване на образованието, предприемане на конкретни стъпки за справедлив процес и справедливо наказание. Председателя, благодаря. Приемете ли синя карта от господин Кормике? Не, предпочитам дебата да продължи. Благодаря. господин Кристия има думата минута и половина. Благодаря, господин председател. Премахването на смъртното наказание в целия свят е една от главните цели на политиката на Европейския съюз по отношение на правата на човека. Смъртното наказание е несъвместимо с човешкото достоинство. Научни изследвания показват, че смъртното наказание не намалява престъпленията и насилието. А това е задача на гражданското общество в цял свят. Ние сме първи, които приеха правила, които забраняват търговията с средства за изпълняване на смъртно наказание или за нехуманно третиране Европейския съюз трябва да насърчава конструктивен диалог по тези въпроси и да помага на общественото мнение да разбира по-добре проблема чрез информационни кампании. А също така да възпираме страни, които използват смъртно наказание, ако не веднага да го премахнат, поне да въведат мораториум. Благодаря. Сега госпожа Сесилия Викстром за една минута. Благодаря. Нищо не може да се сравни с жестокост, по жестокост със смъртта, защото тя е безвъзвратна. Всеки може да допусне грешка, понякога се случва, знаете, че след много-много години човек лежал в затвора успява да докаже, че е бил невинен и бива освободен, а смъртта е безвъзвратна. Няма път обратно към живота след изпълнение на смъртна присъда. Държавата е призвана да пази човешкия живот, а не да го прекратява. Смъртното наказание е изява на нецивилизована бруталност, на нечовешко отношение. За това апелирам към председателството и към комисията, която впрочем блести със своето отсъствие, да разглежда този въпрос като свой приоритет – борбата срещу смъртното наказание в света. Благодаря. Следващия оратор е господин Пабло Иглесиас. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, както знаете, утре ще говори тук краля на Испания чиято чието а, семейство е тясно свързано с, с кралското семейство в Саудитска Арабия. Може би би било добре ние тук в пленарната зала да кажем на краля на Испания да използва влиянието си пред монарха на Саудитска Арабия, за да се сложи край на смъртното наказание. А, във всеки случай, да дами и господа, ние сме всички против смъртното наказание, но Европейския съюз има твърде много търговски партньори, в които прилагат смъртното наказание. Е, един европейски економически гигант може да си позволи, може би, да наложи малко повече изисквания на своите търговски партньори. Председателя, благодаря. Джин Ламберт има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам позициите на Европейския съюз по въпроса за смъртното наказание, но необходим е последователен подход нашите е, е, действия за правата на човека могат да бъдат ефективни само когато включим тези изисквания е, при преговорите си, които имат значение за страните, с които преговаряме. И качеството на правосъдието в толкова страни, където все още прилага смъртното наказание, съвсем не е съвършено. И трябва да използваме нашите е, отношения, е, инструмент, е, за да ги накараме да премахнат смъртното наказание. Пакистан премахна мораториума и започна нови екзекуции. Приветстваме обаче спирането на изпълнението на смъртното наказание за Абул Бази в Пакистан, който е инвалид. И трябва да продължим а, да настояваме на този случай в контекста на преговорите GSP+. Благодаря. Игнацио Корао. Благодаря, господин председател. За мен изглежда ясно, че смъртното наказание е най-деградиращо същото нарушаване на правата на човека, както беше пред както беше казано от заместник-председателя на Комисията по правата на човека. Е, искам да добавя моите съображения. Ние в Европа смятаме, че смъртното наказание е, се отнася към средните векове, нещо, което не съществува. И също времено поддържаме търговски отношения с държави, в които широко се използва смъртното наказание, особено една държава, в която се разглежда като най-близкия ни приятел, на държава, с която имаме най-близки търговски връзки. Всички трябва да помним, че в Съединените щати все още съществува смъртното наказание. Много хора смятат, че това е абсурдно Следователно, нека да не забравяме, че не сме успели да принудим най-добрия си приятел, най-добрия си съюзник да премахне смъртното наказание. Благодаря за мисията ви в Киргистан. Приемате ли е, синя карта от господин Корнике? Благодаря. Предпочитам обаче е, да продължим с дебата. Председателя, благодаря. Сега давам думата на колегата Станислав Полчак за минута и половина. Благодаря, господин председател. Европейският съюз настоява за премахването на смъртното наказание и трябва да бъдат приветствани неговите усилия. За сега няма никакви доказателства, че смъртното наказание предотвратява най-сериозните престъпления. То няма възпираща роля. Броят на подобни престъпления се увеличава, не се увеличава след премахването на смъртното наказание. И това е нещо, което трябва да се повтаря непрекъснато. Не трябва да изоставяме нашите усилия за премахване на смъртното наказание, защото все още има страни, които го прилагат. Трябва да настояваме на минимални стандарти смъртното наказание да се налага само за най-сериозните престъпления, да не бъде прилагано с обратна сила, не трябва да се прилага за майки с млади деца, бремени, непълнолетни или а, психически увредени. А, министър председател Вица е, има книга за смъртното наказание. Аз бих се обърнал към него като се обърнал към него с пожелание да преосмисли някои от своите позиции. А сега давам думата на госпожа Ана Гомеш за минута и половина. Аз също искам да подчертая това, което каза Елена. С тази резолюция още веднъж потвърждаваме решимостта си да се борим глобално срещу смъртното наказание в свят, където Саудитска Арабия и Китай са, така да се каже, лидери в злото. Там, където се е, изпълнява смъртна присъда заради престъпления, свързани с наркотици, това са страни, в които мораториумът е отменен. Китай, Екваториална Гвинея и други страни. Има и такива страни, които са от португалското езиково семейство. Виждаме, че е, виждаме, че в много държави все още се налага смъртно заказание заради престъпления, свързани с наркотици. Това е недопустимо. Е, Европейския съюз трябва да работи за това е, престъпленията, свързани с наркотици, да се борбата против тях да бъде по друг начин, но не чрез смъртно наказание. Също така трябва да контролираме фармацевтичната индустрия, защото нейни е, продукти се използват и за изпълнение на смъртно наказание в Америка, например. Благодаря. Господин Такис Хаджи Джорджо. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни беше съобщено в Саудитска Арабия, че ще бъде обезглавен млад човек, след което ще бъде разпънат на кръст. Това не е само обида за Юж, за Саудитска Арабия. Това е обида и за нас в Иран. Бесят хора публично и те са а, те биват обесвани от а, от а, кранове. Госпожа Могерини посети Иран, срещна се с ръководителя на иранското правителство и дори не промълви една дума. Това, което искаме да помолим лидерите на Европейския съюз да извикат високо тогава, когато посещават тези лидери, тогава, когато господин Шулц посещава Иран, да не говори само за економически интереси, а да каже няколко думи за това ужасно нарушаване на правата на човека. Съединените щати прилагат смъртно наказание. Това намалило ли е престъпността? Анрис Додс, една минута. Благодаря. Както вече много от преждеговорившите споменаха, тази събота всички ще се изправим срещу смъртното наказание. В Великобритания за първи път се оказа, че онези, които подкрепят смъртното наказание, са по-малко от половината население, по-малко от 50%. Но трябва специално да спомена случаят с Иран. Радвам се, че дипломатичните всичките отношения между Великобритания и Иран се нормализират. Но се боя, че няма достатъчно публично осъждане на смъртното наказание, което се използва при президента Бухани. Много от моите колеги, консервативни, консерватори не са тук. В миналото те много пъти са искали гласуване по съвест по този въпрос. Надявам се, че това няма да стане, когато гласуваме в тази зала. Благодаря. А сега Едуард Мартен. Благодаря, господин председател. С почти е, единодушие парламента е, осъжда смъртното на, наказание. Е, обаче ние виждаме, че смъртното, смъртното наказание не намалява, не предотвратява а, престъпността, както виждаме в а, Съединените щати. Ние трябва да бъдем много твърди, защото много хора популистично виждат смъртното наказание или като решаване на всички всички проблеми. Нека да си спомним за 21 годишното а, а, младо същество, което в Судитска Арабия беше убито заради това, че ни фестира за демокрацията. И нека да обърнем внимание, тъй като имаме представител на съвета. А, готов ли е съвета да се бори за демокрацията? Готов ли е да наложи като правило, като условие в международните преговори а, зачитането на международното право и премахването на смъртното наказание? Председателят благодаря. И сега а, давам думата на Чаба Малнар за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, едно от най-важните завоевания на Европейския съюз е премахването на смъртното наказание не само в страните членки, а и в много европейски страни, които все още не са членки. Важно е Европейският съюз да бъде първопроходец в борбата срещу смъртното наказание. Има държави в Европа, в които все още се изпълнява смъртно наказание. Трябва да се опитаме да ги убедим да престанат. В миналото имахме едно, в близкото минало обаче имахме предизвикателство вътре в Европейския съюз, а именно Виктор Орбан, урганският министр-председател, каза, че ще обмисли връщането на смъртното наказание. Е, това е стъпка срещу цивилизацията, ретроградно. Това, че Европейският съюз се изправи против тази идея е доказателство колко са силни ценностите на този Европейски съюз. Защото това беше уклон към диктатура. Благодаря, казва председателят. Uh, now it's time for cash day procedure. Дойде време за процедурата за а, спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Дами и господа, по време на така, на така нареченият умерен ирански президент, над 2000 души бяха обесени. Само в първата половина тази година 700 души са били екзекутирани. Очаква се броя ми да надмине 1000 тази година. Най-голям брой екзекуции на глава от населението в света. Господин Шулц отива в Иран в края на седмицата. Господин председател Шулц, призовавам ви, когато сключвате споразумение с Иран, не дайте забравя правата на човека. Благодаря. Доро Клаудия Фрунзелика благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, много съм загрижена от факта, че противно на тенденцията от последните десетилетия, редица държави приеха закони, които разрешават смъртно наказание за свързани с наркотици е, престъпления. Това трябва да се разглежда в е, международен мащаб, да се водят е, преговори с държави, които са имали голямо значимо увеличение на броя на екзекуциите или са обмисляли възвръщането на смъртно наказание. Трябва да се обърнем внимание на това, което е залегнало в правата на Съобщата декларация за правата на човека. Ние трябва да държим много силна позиция срещу смъртното наказание за мораториум за премахването на смъртното наказание като основна цел на политиката на Европейския съюз. Благодаря, господин депутат. Всички страни, членки на Европейския съюз, премахнаха смъртното наказание. Това беше предварително условие за влизане в Европейския съюз. Но смъртни наказания продължават да се изпълняват в Китай, САЩ и в много мисулмански страни, като Иран и Саудитска Арабия. Правото на живот не може да бъде отнемано по никакъв начин. И ако след един справедлив процес човек е осъден, присъдата трябва да има възпиращо значение, а не да, да бъде наказание. И въпреки това, някои правителства продължават да пледират за възобновяване, възстановяване на смъртното наказание. Трябва да имаме присъди, които имат възпиращ ефект, но не и смъртно наказание. Аз съм за премахването на смъртното наказание в цял свят. Костас Хрисоволос. Смъртното наказание е, слага край на ценността на човешкия живот и превръща човека, който е осъден в пример. Това е отхвърляне на правата на човека, защото слага край на човешкото съществуване. Именно за това беше премахнато в а, а, съответствие с втория протокол на договора за правата на човека а, на ОНЕ. Европейския съюз се основава на ценностите за закрила на човешкото достоинство, на човешките права. Ние се опитваме да насърчаваме тези ценности според членове 2 и 3 на основополагащия договор. Следователно Европейския съюз трябва да насърчава по-проактивно премахването на смъртното наказание в държави, с които търгуваме или имаме политически отношения. Ние трябва да сложим край на този варварски акт. Игор Солташ има думата. Благодаря. Става въпрос за тема, по която трябва да бъдем бдителни постоянно. Защото налагането на смъртно заказание е престъпление срещу цивилизацията. Европейският съюз е горд с това, че винаги се е борил против смъртното наказание. Държавите, в които съществува смъртно наказание, имат модели на поведение, които ние сме длъжни да осъдим. Европейският съюз, Европейският парламент също са в състояние да упражнят политически натиск върху страни, в които съществува смъртното наказание. И много правилно беше казано, че когато Европейският съюз преговаря за търговски споразумения с такива държави, трябва да потиква тези държави към премахване на смъртното наказание. Джон Батъм. Благодаря, господин председател във вашия трябва да се поиска от съвета да използва възможностите си да упражни натиск върху страните, а, които, а, които все още прилагат смъртно наказание. Но съветът казва, че не прави нищо, защото това не е негова работа. Не може а, да, да кажем на страните, които не трябва да екзекутират най-лошите, най-големите престъпления. Не виждам защо, примерно, някои британски представители, като а, убийците от Мурас и а, Джак Дерипер и други не трябва да платят с живота си за своите престъпления. Утре, ако попитате британците да искат ли смъртно наказание, те ще го подкрепят. И страните, в които още се прилага смъртно наказание, вероятно ще каже на Европейския съюз да си гледа своята работа. Благодаря. Господин Жи, преди да ви дам на думата, искам да обясня на всички, които искат да се изкажат в рамките на тази процедура, че това може да се предвиди преди да се започне дебата по съответната точка в дневния ред. А ако поискате думата по време на дебата, не мога да ви дам думата. Благодаря, господин председател. Всяка година водим този дебат. Защо? Защото мислим, че всеки човек има право на живот. Това е основно човешко право то проистича от правото на човешко достоинство. Европейската цивилизация премина през период, в който се прилагаше смъртното наказание. Има държави в Европа, в които също се прилага смъртното налагане. Аз идвам от държава, която преди 25 години въведе мораториум и след това премахна смъртното наказание. Трябва да имаме инструмент инструменти за, за постигане на успехи в този процес. Трябва да имаме инструменти, трябва да имаме силни доводи, защото обратните доводи са, че има терористи, че смъртното наказание може да има възпиращ ефект. Има много резолюции, които бяха прияти тук, които доведоха до факта, че хората, които са осъдени на смърт за по политически причини, бяха помилвани и това беше в резултат на политиката, която ние следвахме тук в Европейския парламент. Благодаря. Председателя, сега искам да дам думата на следващия оратор. Катерина Ничи. Благодаря, господин председател. Отмяната на смъртното наказание е едно от най-големите постижения в Европа. Но с оглед на многобройните екзекуции, проведени през последните две години, не бива да спираме борбата против това наказание, защото зачитането на човешкия живот е универсална стойност, която трябва, за която трябва да настояваме насякъде, включително чрез натиск върху правителства. Необходими са ефективни мерки. Междувременно в такива страни, в които има такова наказание, то трябва да бъде замразено, докато се промени законодателството. Не бива да се боим, че борбата ни срещу смъртното наказание ще бъде приемана като не културен империализъм или като вмешателство. Не може да има толерантност. Председателят, благодаря. Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Човешкият живот е най-висша ценност. Мисля, че трябва да вземем предвид различните ситуации, при които се произнасят смъртни присъди. Ние сме против всички смъртни присъди, но както бе посочено по време на този дебат, в случай на предумишлено убийство, и други най-тежки престъпления, международното право допуска подобна мярка, въпреки че ние призоваваме всички страни постепенно да премахнат този старяла наказателна мярка. Но има много някои страни, където се осъжда на смърт за прелюбодействие, за а, за религиозни престъпления, за родо... Това са престъпления, които в никакъв случай не могат да бъдат наказани със смъртно наказание. Няма никакво съмнение, че онези, които прилагат подобни, изпълняват подобни смъртни присъди, и които ги налагат, са просто престъпници след Втората световна война нацистите бяха осъдени. Но а, трябва съдиите, които произнасят а, присъди а, за прелюбодействие и а, а, апостасия, а, трябва да бъдат а, посочени кои са те. Благодаря, господин председател. Приветствам обсъждането за смъртното наказание, защото се очита дългото а, дългата борба а, срещу смъртното население. Аз искам обаче да привлека вниманието ви към едно момче, което е в а, затворите на Египет от 2013 година, от август. Неговото е единствено престъпление е, че се е борил за, е, е, за е, демокрация, а неговото престъпление е против член 2. Искам да кажа, че трябва да се действа, защото действията се чуват, действат повече отколкото думите. Египет е седми по брой изпълнителни изпълнени присъди и трябва наистина да се сложи край на престоя в затвор на Ибрахим Халауи. Господин Касталдо има дума. Благодаря, господин председател. На втори Миналата година на 2 октомври Световния ден против смъртното наказание беше тъжен ден, защото трябваше да констатираме, че е, смъртното наказание, така да се каже, все още е в добро здраве. Има много страни, които са приятелски на Европа, а имат смъртно, смъртно наказание. Те са много близо. Япония, Беларус и така нататък в тези страни се упражнява това унизително наказание дори за целите на политическите чистки. За Иран съм сигурен, че е, че е така. А ние продължаваме да търгуваме с Иран. Да, разбира се, търговия трябва да има, но тя трябва да бъде превърната в средство за борба срещу смъртното наказание. Говоря за повече от 1200 души в Китай, например, които, така да се каже, станаха жертва на нашата, нашите компромиси в търговските отношения. До кога ще се търпи този срам? Защо не можем да наложим смъртно наказание на смъртното наказание? Европа има свой става, смъртно наказание. Благодаря, господин председател. Позицията на Европа по този въпрос е почти единодушна. В повечето общества вече е ясно, че дори най-тежките престъпници се третират като човешки същества в една цивилизация, която се е формирала под влиянието на християнството. Трябва да настояваме за премахването на смъртното наказание, особено в тези страни, с които имаме силни економически и военни връзки. Не трябва обаче да се забравят културните различия и в този труден и деликатен момент да избираме средствата, чрез които постигаме своите цели. Смъртното наказание няма място в 21 век. Благодаря. Сега от името на Европейския съвет господин Никола Шмидт. Господин председател, мога само да заключа с това, което беше казано, а именно, че смъртното Наказание няма място в 21-то столетие. Искам да ви благодаря за много големия и много решителен ангажимент, който вие поемате срещу смъртното наказание. И този ангажимент е много ясно послание, което трябва да се даде а, е, на държавите, които всъщност не са до... още не са влезли в 21 век, както вие казахте. Няма лесни решения. Ясно е, че във всеки случай случай ще трябва да се използва убеждение, ще трябва да се говори, ще трябва също така да мобилизираме и нашите граждански общества, нашите неправителствени организации, за да може ефективно да се атакува тази практика. Международното обществено мнение също така може да изиграе важна роля и аз всъщност в момента мисля за всичко, което се извършва в ООН. Вярно, това е много дълъг процес, по време на който хиляди хора биват екзекутирани, но трябва наистина да бъдем верни на нашите ценности, да накараме хората да чуят нашите аргументи. Също времено вписвайки се в правата, вписвайки правата на човека в споразуменията с нашите партньори. Трябва да бъдем реалисти обаче. Не можем сега да блокираме или да наказваме държави, като отказваме всякакви споразумения с държави, които практикуват смъртното наказание, защото това няма да има резултат. А по по-скоро чрез диалог ще търсим промяната, и, за да може и други държави да влязат заедно с нас в 21 век. Благодаря, господин председател.